продукт, да работим за развиването на здрав, сигурен начин на живот, би следвало да търсиме развитие, примерно, на растениевътството не непременно на биоземеделието, трябва да търсиме мерки за намаляване на трафика на работещите до мястото им, до местоработата им. Може би няма нужда и парламента да пътува толкова, госпожа Грапини. Благодаря господин председател, господин комисар. Преходът към климатично неутрална економика е наше задължение съгласно Парижкото споразумение. Но действително се нуждаем от фонд за този преход. Вие използвахте думата справедлив, за да го характеризирате. Нека се получим от станалото с фонда на Юнкер – не всичко стана така, както бе замислено и парите отидоха при онези държави членки, които разполагаха с административен капацитет да кандидатстват за парите. Не следва да допускаме дискриминация и този път. Декарбонизацията на енергийните системи трябва да обхване и други отрасли в съответствие с направените проучвания. Каквото и да решим, следва да помним, че всяка държава членка тръгва от различна изходна позиция и с различен изходен микс и че тук значение има и субсидиарността. Приключихме с спонтанните изказвания. В рамките на Зеления пакт комисията предстои да излезе с близо 50 инициативи, така че по време на всяка пленарна сесия ще се провеждат разисквания по темата. Ще можем да обсъдим най-различни моменти, свързани с темата и в бъдеще. Сега давам думата още веднъж на господин заместник председателя на комисията Франц Тимерманс. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Ако не ограничим увеличаването на температурите в рамките на 1,5 градуса, съдбините ни вече няма да са в наши ръце. Нещата ще излязат извън контрол. Ще стигнем до повратна точка. Последиците за човечеството ще са катастрофални. Ако не оформим ние четвъртата индустриална революция, която сега тече с особено бързи темпове, други ще оформят вместо нас. И някои ще спечелят много, а други ще загубят. Това ни предстои. И при положение, че сте наясно с това какво ви предстои, имате три възможности. Можете изобщо да не му обърнете внимание и да продължите по-старому. Може да се оплашите и да си заровите главата в пясъка, нещо, което не ви предлагам да правите. Можете и да действате. Това е третата възможност. Това прави и Европейската комисия с Зеления пакт и Фонда за справедлив преход. Бихте казали, това не е достатъчно и бихте били прави. Ще са необходими повече усилия, но поне това е първата крачка в правилната посока. За всяко едно пътуване започва с първата крачка. През идните месеци и години ще работим и още по-активно, за да постигнем целта си. Благодаря на господин Бузек за предложението, с което излезе. Ще продължим да работим по тази негова идея. Нека ви припомня, че точно преди година един смел кмет, Павел Адамович, мой приятел, бе убит. Той отстояваше една кауза, в която и аз вярвам, а именно каузата на свободата, публичността и диалога. Искам да спомена Павел Адамович днес. Не бива да го забравяме. Да, бе упоменато, че съм внук на миньори от въгледобива. Но едновременно с това осъзнавам, че във въглищата няма бъдеще. И ако искате да си затворите очите пред реалността, пред тази истина, то можете да продължите да субсидирате при много високи разходи въгледобива в продължение на години в бъдеще. Но как ще обясните това на хората, които страдат от лошото качество на въздуха? Как ще обясните на хората, че всяка година 400 000 души в Европейския съюз умират преждевременно поради лошото качество на въздуха. Искате ли, вярвате ли наистина, че децата и внуците ни ще си търсят работа във въгледобива? Не, те ще си търсят работа другаде и по фонда за справедлив преход ще се разкрият тези нови работни места в регионите, където в бъдеще вече няма да има въгледобив. Не бива да си заравяте главата в пясъка. Това не е вариант. Уверен съм, че в бъдеще британското правителство и Европейският съюз ще работят ръка за ръка, за да осъществят Зеления пакт. Благодаря, господин заместник председателя на комисията Валдис Домбровскис. Господин председател, уважаеми депутати, първо, искам да ви благодаря за толкова вдъхновяващия дебат. Той показва, че нашата цел е обща, нашето чувство за това, че трябва да се бърза е еднакво и е, ние сме убедени, че този преход трябва да бъде справедлив и приобщаващ. Целта ни е определена, сега трябва да работим за постигане на една устойчива и зелена европейска економика. Не можем обаче да го правим сами. Трябва да привлечем на наша страна и гражданите, и бизнеса. Да се намерят средствата, да се осигури работа и да има съответните правила за преминаване през прехода и съответната техническа помощ. Да коментирам някои от въпросите, които повдигнахте. Мнозина е, коментираха каква ще, каква ще е като цяло, какви ще са последиците от този преход – от плана за е, устойчиви инвестиции и пътната карта за социална Европа. Проучванията показват, че ще има умерено положителен е, въздействие върху економиката. Е, да, ще има работни места, които ще изчезнат. Това са местата в въгледобива, но ще се създадат нови, свързани с зелената економика – за това трябва да има и подкрепа за съответните региони и лица, които ще бъдат най-засегнати. Затова и създаваме плана за фонда за справедлив преход. Там предвиждаме нови средства в рамката на, нов, на настоящата многогодишна финансова рамка. Смятам, че разполагаме с всичко, за да постигнем намеренията си и затова нека да превърнем думите в дела. Председателят, благодаря ви. Приключихме разискванията по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза за външната политика и политиката на сигурност, тъй нареченият министр на външните работи на Европейския съюз, за положението в Иран и Ирак след неодавнашната ескалация. Ще изчакам малко, за да дам възможност на господин Борел да заеме мястото си тук отпред. Уважаеми господин заместник председател, давам ви думата. Господин председател, почитаеми депутати, в Европейския парламент. Най-напред бих искал да благодаря на Европейския парламент за това, че непрестанно се занимава с положението в двете страни, цитирани на слова на този дебат, както и с положението в региона като цяло. Не би било преувеличение да се каже, че сегашното положение в Иран и Ирак може да доведе до събуждане на най-лошите кошмари от последните години и да засегне живота на милиони хора в този район. Искам да кажа едно нещо ясно. Като върховен представител на Европейския съюз в областта на външните отношения, съм решен и всички ние в комисията сме решени да спрем сегашния цикъл на насилие в Ирак. Това трябва да стане преди нещата да излязат още веднъж извън контрол. Именно за това свиках е, съвещание на министрите на външните работи в петък. Върнах се предсрочно от Харватия и имам мандат да осъществим всички възможни дипломатически усилия, за да предотвратим ескалацията на напрежението и да предложим уместно, приемливо регионално решение – това е точен цитат. Председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия също полагат големи усилия за такава деескалация. Точно така трябва и да бъде. Господин председател, уважаеми депутати, през последните седмици сме свидетели на растящо напрежение в Ирак. То кулминира в убийството на иракския генерал Сюлеймани – чрез дрон атака от страна на Съединените щати. За щастие, при последвалия отговор, реакция от страна на Ирак, никой не бе наранен. Надяваме се, че положението, до което се е стигнал в момента, няма да ескалира по-нататък. От самото начало на кризата ние много активно работим за това, да няма по-нататъчна ескалация. Работим с всички засегнати и в региона, и извън него. С Иран, с Ирак, с Обединените арабски емирства, с Турция, с ОНЕ. Ще използваме влиянието си благотворно и се надявам това да спомогне за установяването на, насили... на спокойствие. Защо ни притеснява толкова сегашната криза? И как може тя да се отрази върху района? Сегашното положение в Ирак и рискът от по-нататъчна милитаризация могат да поставят под заплаха постигнатата относителна стабилност и особено борбата с Даеш в региона – така напрежението може да има особено опасни последици. Съживяването на Дае ще има катастрофални хуманитарни последици, което означава още повече преселени или мигриращи лица. Това трябва да се избегне на всяка цена. И за тази цел е особено важно да запазим глобалната коалиция, която се бори съвместно срещу Даеш. Сегашното положение също може да доведе до отклоняване на вниманието от необходимите политически реформи, които трябваше да бъдат проведени в Ирак, като се започне от формирането на правителство и се стигне до важните социални предизвикателства, включително борбата с корупцията. Трябва съвместно да инвестираме в стабилността, реконструкцията и развитието на Ирак. За тази цел. От 2014 година сме ангажирали над 1,2 милиарда евро. Това са средства за хуманитарна помощ, за подпомагане на вътрешно разселените лица, за стабилизиране на дестабилизираните региони, за сигурност, за мисията на Европейския съюз и за подпомагане създаването на работни места и добро политическо управление. Длъжни сме да направим така, че и по-нататък да оказваме подкрепа, помощ за реформите, които се нуждае Ирак. Гражданите трябва да се ползват от резултатите от тези реформи своевременно. Това са и заключенията на конференцията за реконструкция, проведена през февруари 2018 година в Ковейт. През последните две години бяха мобилизирани още 400 милиона евро за подпомагане на управлението, за реформи на управлението и за устойчиво създаване на работни места в страната. Почитаеми депутати, положението в Иран също следим отблизо. Там бяхме свидетели на някои трагични инциденти. Катастрофата на украинския самолет, след която загинаха 176 души, включително голям брой граждани на Европейския съюз. Иран сега пое отговорността за катастрофата, както казах в изявлението си на 11 януари. Това бе огромна трагедия и аз използвам и тази трибуна, за да поднеса своите съболезнования на жертвите и техните семейства. Надявам се, че Иран ще спази обещанието си за цялостно, изчерпателно, прозрачно разследване. Същата седмица 59 души загинаха в блъсканицата при погребението на генерал Сулеймани, а на 9 януари 20 души загинаха в автобусна катастрофа близо до Техеран. Бих искал да поднеса своите дълбоки съболезнования на всички засегнати и в тези инциденти. Почитаеми членове на Европейския парламент, в сегашната напрегната атмосфера е по-важно от всякога да използваме инструментите на свое разположение за утвърждаване на сигурността. И тук Споразумението, което имаме, ще играе ключова роля. Запазването на това споразумение за ядрено невъоръжаване ще допринесе за мира и стабилността в региона. Представете си само за секунда какво щеше да бъде положението в момента, ако Иран разполагаше с ядрени оръжия и можеше да борави с тях без споразумението. Неодавна Иран обяви, че преминава към последната стъпка за ядрено разоръжаване по сделката, по споразумението. Това, което чухме, беше обезпокоително, но трябва да го поставим в светлината на докладите на Международната агенция за ядрена безопасност. Като координатори на това споразумение, Европейският съюз и аз частност поддържа връзка с всички други засегнати държави и организации, за да останем единни в своята позиция. Франция, Германия и Великобритания направиха съвместна мисия, като цитираха параграф 36 механизма за решаване на спорове и аз като координатор трябваше да приема техните изявления, тъй като те са убедени, че Иран до сега не, не е изпълнил пълноценно ангажиментите си, проистичащи от споразумението. Механизмът за решаване на спорове позволява да се отговори на въпросите повдигнати от Франция, Германия и Великобритания и ние ще се консултираме с всички участници в споразумението за стъпките, които да предприемем от тук нататък. Трябва да кажем обаче, че механизмът за решаване на спорове е преди всичко процес, свързан с разискване на проблеми, проистичащи от изпълнението на споразумението. И решения трябва да се търсят на плоскостта на пълноценното спазване на това споразумение. Не става дума само за налагане на санкции. Всички вестници тръбят това, но ние не говорим за санкции. Всички оставащи страни по споразумението ясно са заявили решимостта си да запазят този акт. Нашата роля е отрешаващо значение и аз ще работя усилено за нейното отстояване. Нашата позиция, тази на Европейския съюз, е недвусмислена. Без споразумението ще се лишим от един ключов елемент на международно-правната архитектура на неразпространение на ядрените оръжия. Ако не запазим споразумението, в региона само ще избои допълнително напрежение. Господин председател, време е да приключа. Ескалацията напоследък има, разбира се, и измерения по-далеч в региона. Задълбочават се фрактурите в този регион. А това има потенциал да засегне положението от Сирия до Ливан и Йемен. Залогът е изключително висок за Ирак, за региона като цяло, за света и разбира се за нас. В този контекст вече в продължение на месеци се отправят призиви към Европейския съюз да поеме по-съществена роля – ние разговаряме с всички. Всички означава всички. Ние нямаме задни мисли. Нашите партньори ни възприемат като символ на диалог, като символ на мирното решаване на спорове. Както казах в началото, в петък свиках извънредно заседание на министрите на външните работи. По време на заседанието имаше призиви за максимално ограничаване. И ние потвърдихме този си призив за максимално ограничаване от по-нататъчно развитие на напрежението. Също така призовахме към максимално зачитане на териториалната цялост на всички страни, които участват а, в тези ситуации. Изразили сме отново ангажимента си да подпомагаме Ирак за възстановяване на стабилността и за реконструкция. Също така сме подчертали общата си решимост да запазим споразумението с Иран. Твърдо сме убедени, че то е в интерес на всички ни и в интерес на региона, на мира и сигурността там. И също много ясно заявихме, че трайното решение на тази криза може да бъде само решение, което благоприятства целия регион. И потвърдихме, че Европейския съюз има свой принос за това. Тъй, че с силната подкрепа на съвета и на комисията аз ще продължа да бъда лично ангажиран с всички тези проблеми. Както казах, разговарям с всички. Пътувам навсякъде. И очаквам съвместната си работа с вас за утвърждаване на сигурността, безопасността и просперитета в региона, които са застрашително поставени под съмнение от последните събития. Благодаря ви. Председателят, господин заместник председател, благодаря ви за обстойния анализ на ситуацията. Пристъпваме към дебатите. Думата има господин Михаил Галер. Благодаря, господин председател, господин заместник председател, благодаря ви за изложението. Споделям го до голяма част. Европейският съюз трябва да играе още по-активно ролята на лоялен посредник в региона. Положението в Иран и Ирак през изминалите дни стигна до много сериозна ескалация, за която не допринесохме ние. Затова и ние трябва да направим всичко възможно за деескалация. Министърът на отбраната на САЩ Марк Еспер направи експертна оценка на положението след убийството на генерал Сулеймани. Нямам какво да добавя към тази оценка. Ирак също е застрашен трябва да се изгради тук функционираща държава, която да не е марионетка в ръцете на Техеран. Държавите членки на Европейския съюз на ниво НАТО или в двустранен план трябва да продължат да подпомагат въоръжените сили на Ирак. И вие трябва да се възползвате от контактите си в Ирак ще трябва в дългосрочен план да се гарантира всеобхватна цивилна помощ от страна на Европейския съюз за реконструкция. Възмутени са иранците от свалянето на украинския пътнически самолет. Възмутени са най-вече от това, че правителството в продължение на три дни се опитваше да прикрие истината. Но все пак най-накрая истината излезе на яве. Сега думите трябва да бъдат последвани от дела. Иран трябва отново да започне да спазва ядреното споразумение. Така ще можем и да избегнем допълнителни санкции. Надявам се, че в рамките на задействалия се механизъм за уреждане на спорове по споразумението ще можем да намерим решение. Госпожа Пири. Отново, европейците са е, поставени пред свършен факт. Иран и Ирак си играят с е, световната сигурност и е, Убийството на генерал Сулеймани е поредната провокация от Съединените щати, откакто те се оттегли, откакто Иран се оттегли от ядреното споразумение. Това създава една много опасна спирала на нестабилност. И много е важно да подкрепим вашите усилия за деескалиране на напрежението, господин заместник комисар, защото е, също така е важно да се задейства и мех, съответния механизъм. Оттеглянето на Америка от региона означава само едно. Време е да се обсъди реалистично стратегическата автономност на Европа за гарантиране на нашите стратегически интереси. Е, поднасяме съболезнования на семействата на загиналите в украинския полет. Необходимо е международни е, наблюдатели е, да извършат едно пълно разследване. Иран трябва да се въздържа от използването на сила, както и направиха срещу мирните демонстранти, които протестират срещу авторитаризма на режима. И Европейския съюз трябва да продължи със своя ангажимент за единство и демокрация в Ирак е, и да засилиме нашата подкрепа. Thank you. Председателят, благодаря ви. Колегата Хилде Ваутманс. Micro, me, Председателят, моля включете си микрофона. Уважаеми господин председател, уважаеми господин върховен представител, госпожи и господа, днешните разисквания се отнасят не само до убийството на генерал Сулеймани. Озадачена съм от действията на САЩ. Озадачена съм също и от факта, че наблюдаваме безучастно. Научаваме от печата какво възнамерява да предприеме най-важният ни съюзник САЩ. Когато се свалят пътнически самолети, мисля, че всеки европейски гражданин с право би бил ужасен. Толкова Активно работихме за сключването на ядреното споразумение с Иран. Благодаря ви, господин върховен представител, че толкова бързо излязохте с позиция. Но това не е достатъчно. Има опасност Иран отново да потъне в хаос. Затова послушайте инстинкта си. Направете така, че Европа да застане на единна позиция и да изиграе своята роля в Близкия изток. Ако за пореден път останем безучастни, то ще станем жертви на тежка миграционна криза. Бих ви посъветвала да отпътувате до Техеран, до Вашингтон, да изложите там позицията на Европейския съюз. Европейският съюз трябва да говори с един глас. Знаете, че европейските интереси не съвпадат с тези на американците или на руснаците. И ако някой е в състояние да отстои нашите интереси, то това сте вие. Моля, направете го. Господин Ернест Уртасун. Уважаеми господин върховен представител, действията на щатите по отношение на убийството на Сулеймани е, се оказаха взривоопасни за региона. Очевидно, е, щатите искат да прекратят е, процесите. Те се изтеглиха от ядреното споразумение – Европейския съюз обаче иска да се придържа към него. Ние не искаме и да ескалира положението там. Що се отнася до човешките права в Иран, това е също много важна тема. Много важно е ние да задействаме механизма за решаване на проблема там. От една страна, имаме проблеми с ядреното споразумение, а от друга страна имаме възможността сега съвсем ясно да поставиме въпросите. Човешките права, санкциите срещу Иран и техните последици. Тоест, трябва да се възползваме от възможността да застанем зад споразумението. То е от ключово значение. Господин Ривиер, благодаря. Между Международната общност определено оправдано се е, безпокои от е, американските е, действия и от е, ответния удар на Иран. Увеличава се напречението, и ние си даваме сметка и колко много допринася исляма за нестабилността в света когато ние трябва да водим външна политика в интерес на нашите граждани. Европейския парламент не бе чут, когато ние издигнахме е, глас. Иран се извини за убийството на самолета. Трябва да напомним и трите основни е, действ... Е, оси на действие на Франция борба срещу ислямизма, и е, борба срещу тероризма е, и е, запазване на християнското мълцинство в региона. Сега думата има Ана Фотига. Благодаря, господин върховен представител и заместник председател. Ще започна с нещо друго – Замразяването на средства не доведе до подобряване на живота на обикновените хора. Клептокрацията взе връх. Военните също. От тук и масовите демонстрации и бруталното потъпкване на правата на протестиращите иранци. Има някои други безпокойства, свързани с намесата на трети страни е, в региона, както и подкрепата на терористични организации. Разработват се и програми за балистични ракети. Да не споменавам е, неодавнашните тестове и е, разработването на ракети със среден обсек. Такива бяха изстреляни срещу бази за борба с Даеш. Няма смисъл да споменавам и свалянето на украинския самолет. Въпреки всичко това, и аз като вас се надявам, че ескалацията ще получи обратен знак. Използването на механизма за решаване на спорове е най-малкото, което можем да използваме. Надявам се, че разполагаме и с други средства. Благодаря ви. Ернст. Благодаря, госпожа Корнелия Ернст. По принцип днес исках да кажа само едно. Гражданите и на двете страни не само са недоволни от правителствата си, тъй като економическото и социално положение в страните е толкова тежко. Жестоко се потушават протести, хората се страхуват и от нов военен конфликт. Но гражданите и на двете страни са разочаровани и от Запада. Втръснало им от действията на Запада, които вече от десетилетия не водят до постигането на стабилност в региона. Първоначално поради колониализма, по-нататък по стратегически съображения, а сега знаем на какво се дължи това. Поставянето на Америка на първо място не е нещо, което е измислил Доналд Тръмп. Наблюдаваше се и преди това. Гражданите и на двете страни заслужават нашето уважение. Не бива да се стига до политически мотивирани убийства, до фалшиви декларации от наша страна по Твитър. Ирак изисква изтеглянето на чуждестранния военен контингент и мисля, че на нас се пада задължението да дадем възможност на страната да поеме съдбините си в свои ръце. Благодаря ви. Последният оратор в този първи кръг е господин Костас Пападакис. Осъждаме нападенията на щатите в Ирак с съответните жертви и от Иран, и от Ирак. Осъждаме и действията на щатите е, в желанието им да поставят Близкия изток под контрола си, под контрола на НАТО. Напълно неприемливи са събитията. Те са сходни е, с това, което се случи и в Югославия, и в Либия, и в Афганистан – Изказваме съболезнования към семейството на загиналите на, в украинския полет. Подкрепяме всички, които се борят за национален суверенитет, които се борят срещу експанзионизма на е, щатите, срещу е, военното присъствие от страна на НАТО и на щатите в Близкия изток. Трябва да преоценим споразуменията си с щатите, особено между Гърция и Америка. Ако мога да помоля всички изказващи се да имат предвид, че ще имате само по една минута от тук нататък. Да имате предвид и да се ориентирате. Госпожа Скитедал. Благодаря. Касим Солеймани във всеки смисъл на думата бе терорист. Мисля, че никой не е на друго мнение. Но е трудно да се обхванат изцяло потенциалните последици от този удар срещу него. Реакцията в идните седмици и месеци ще определи как ще изглежда положението в този уязвим регион в близко бъдеще. Протестиращи от Бейрут до Багдад излизат на улиците, за да изразят притесненията си от това, че иранския милитаристичен режим се бърка във вътрешните им работи. Опитват се сами да решават съдбата си. Ирак е най-силно засегнат от намеса на Иран във вътрешните му работи и се нуждае от нашата подкрепа за възстановяване на неговия суверенитет. Като председател на делегацията за отношение с Ирак, поисках господин Борел да ни каже какви ще бъдат бъдещите инициативи на комисията по отношение на Ирак и как възнамерява службата за външни действия да процедира с оглед на сегашното положение. Благодаря. Доминик Руис Девеса. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на господин върховния представител за изложението му. Споделяме изцяло вижданията ви. Няма съмнение в това, че трябва да се намали напрежението в региона. Абсолютно необходимо е да се работи за деескалация. От убийството на генерал Сулеймани може да проистекат и много по-тежки последици в бъдеще. Европейският съюз трябва да се придържа към ядреното споразумение с Иран. То е важно за нашата сигурност. Трябва също така да се задейства и механизмът Интекс – за да може да се осъществява стокообмен с Иран, въпреки наложените санкции. Механизмът за решаване на спорове по ядреното споразумение е необходим инструмент, но не бива да забравяме, че Иран се управлява от авторитарен режим, който прибягна до убийство на демонстранти, използва въоръжените си сили в Йемен, в Ирак и в Сирия. Не бива да забравяме за това. Uh, Благодаря на изявленията, за изявлението на господин Борел и съболезнованията към жертвите на украинския пролет. Процеса в резултат на плана за действие е обнадеждаващ. Винаги е по-добре да има план, отколкото изявление по Твитър. Мога ли е, да а, е, така, да съм сигурен, че е, Обединеното кралство не си игра с Брексит и действията в Близкия изток, като застава зад Трамп, за да се надява на добра търговска сделка. С Сделката ни е, с е, Иран не следва да бъде замествана или жертвана за такава с е, Трамп. Трябва да работим за деескалиране на напрежението, да търсим възможността да има свобода на, реч, на изявленията на всички парламентаристи в тези страни. Госпожа Нойман. Уважаеми колеги, Европейският съюз трябва да се опита да използва механизма за решаване на спорове, за да спаси сделката с Иран. И трябва да играе ролята на посредник между Иран и другите действащи лица в ситуацията в региона, за да се стигне до деескалация на напрежението в региона. Това вече бе казано, за това ще се спра на нещо друго, което също е важно. Убийството на Сулеймани като че ли засенчи гласовете на унези, протестиращи, които месеци наред искат политически реформи и в Иран, и в Ирак. От петък обаче те са отново на улиците, въпреки растящата заплаха. Те сега дори настояват на исканията си с още по-висок глас. Длъжни сме да ги защитим от насилие и убийства, да попълним празнотата, която остави в Ирак отеглянето на американските сили. И всички трябва да изпратим ясно послание до иранския режим. Да, трябва да работим всички, но никога няма да има мир в региона, ако за пореден път гласът на хората на улиците бъде заглушен. Господин Як Медисън. Благодаря, господин председател. Благодаря на преждеговорившата. Тя се спря върху много сериозни проблеми. Вече от 40 години в Техеран управлява ислямистки режим. Опитвали сме се да преговаряме с него с цел опазване на правата на човека и отстояване на ценностите ни, но с ограничен успех. А сега САЩ отстрани водеща фигура в Иран, фигура, която отговаряше за нападения, за убийства в Ливан, в Йемен и другаде. Сега европейците твърдят, че това е неприемливо и че Америка трябва да бъде наказана за този си акт. Но нека не забравяме, че извършвайки този акт, Америка действа като наш съюзник възниква простичкият въпрос дали искаме да подкрепим Америка с цел гарантиране на стабилността. Видяхме, че през първата седмица след извършения от Америка акт от него проистече ефект. Иранците се страхуваха от САЩ. Благодаря, колега Синя карта. За вас ще отговорите ли на въпрос? Господин Кологло, Имам към вас следния въпрос. Когато не е обявена война, убийството на длъжностно лице в една държава от страна на друга държава не е ли в нарушение на международното право? Вие за спазването на принципите на международното право ли сте или не? Господин Медисън, Против международното право ли е, ако се елиминира водещ терорист? В нарушение ли е това на международното право? Не мисля. В Багдад бе извършено нападение срещу посолството на САЩ. Това беше нападение срещу посолството на суверенна държава. Иран не пое отговорността за това нападение. На отговора ви за международното право мога да отговоря, че САЩ действаха изцяло в съзвучие с международното право. Благодаря. Госпожа Сита Канко. Iran... Благодаря. Кризата в Иран е първия тест за Европейската комисия. Ние сме на едно мнение. Генерал Сулеймани бе убит след брутални действия и ескалация на положението там. Штатите до сега нямат никаква стратегия. Европейския съюз е прав да търси намаляване на ескалацията. 156 души са жертви, са нейни жертви. критично значение е какво ще правим сега. Ние не следва да се плашим, трябва да работим за деескалиране на напреженията, за предотвратяване на амбициите на тази страна по отношение на ядрена енергия. Трябва да направим крачка назад от ръба на войната, но за тази цел е необходимо да има много солидна лидерска роля на Европа, а в момента не я виждам. Господин Миколас. Благодаря господин председател. Решението на Съединените щати да извършат незаконното убийство на Сулеймани и на някои други хора е последно доказателство, че САЩ е най-безотговорният дестабилизиращ агент на ситуацията в региона. Те се борят срещу тероризма, но хвърлят бомби и убиват хора. Те бяха помолени да излязат от Ирак. Ще признаят ли това демократично решение? нали се бориха за демокрация сега? Нека зачитат тази демокрация. Господин комисар, съгласен ли сте, че този регион ще бъде по-сигурно и безопасно място, ако американците не се бъркат в него? Каза се, Иран не спазва ядреното споразумение. Ами ще зададете ли някои въпроси на Израел? Европа трябва да покаже кораж и да се справи с тероризма на Америка. Благодаря, господин заместник председателят на парламента Касталдо. Благодаря, господин председател. Новата година започна с потенциално драматични обрати. Убийството от страна на Пентагона на генерала Сулеймани, висш служител на режима на Аятола Хоменей, е един незаконен, безотговорен акт от гледна точка на международното право. Още повече, че този акт бе извършен на територията на трета страна Ирак. Вероятно зад действията на Тръмп стои обмислена стратегия, но всъщност това не е така. Става дума само за демонстрация на сила. Каква роля може да изиграе Европейският съюз в рамките на една стратегия за оказване на въздействие върху правителството на Иран, като се имат предвид особено тежките последици от икономическите санкции? Предстоят ни много тежки усилия за преговори. Ще трябва да влезем в ролята на медиатори, за да се постигне равновесие. Ще трябва да отстояваме многостранния принцип и ядреното споразумение. Благодаря на колегата Радослав Шикорски. Който има хора, които а, мислят, а, че щатите а, са, не са били прави да убият а, генерал Сулеймани, но той а, напълно безсрамно сеше се, ще тероризъм там и то е основата на проблемите. А, Проблема ни е, че ние се опитваме да е, разпространяваме утопични идеи. Режимът е, не дава възможност на Иран е, да стане отговорен участник в процесите в региона. И ние следва да помагаме но не бива да преувеличаваме, да се престараваме. Много малко можем да направим, особено ако действаме на национално ниво. Играта е с много висок залог. За момента като че ли печели Трамп, но би трябвало и вие, господин върховен представител, да се радвате на нашето единна подкрепа. Благодаря колегата Свен Миксер. През последните две години виждаме, че ситуацията в Иран опасно се нагнетява. Свидетелство за това е убийството на Сулеймани и свалянето на украинския самолет. Искам да се спра на две неща. Първо, не може да се успори, че Сулеймани е отговорен за смъртта на много хора. Той бе много деструктивен фактор в региона. И второ, Съединените щати наистина се борят с подобни терористи на глобалната сцена, но това трябва да става при пълно съответствие с международното право. Освен това, когато се предприемат действия с такива предполагаеми монументални последици, те трябва да се опират върху реалистична стратегия. Регионът вече е турбулентен и нестабилен Допринасенето за повече нестабилност е последното нещо, от което се нуждаем и за това Европейският съюз трябва да използва всички механизми на свое разположение за деескалация на положението. Длъжни сме да се доверим на е, нашия върховен представител, който да положи всички усилия споразумението да оживее. От десетилетия Иран е в кризата в региона и тя се засилва. Ние не сме наясно какъв е пътя да излезем от там. Иран се опитва да, режима се опитва да оцелее на всяка цена, а действията на щатите не правят региона по-сигурен. Хората са неудовлетворени, е, Брутални са действията на режима и потисничеството му там. Е, време е да чуем гласа на разума, да формулираме приоритети, неразпространяване на ядрените въоръжения, борба срещу идио. Тези приоритети се споделят от всички нас. Затова нека действаме, а да не гледаме е, безпомощно и е, без да действаме. Благодаря. Госпожа Руети. Господин Върховен представител, колеги, както призна Аристотел, можем да бъдем винени само за онова, което зависи от нас. Но какво точно зависи от нас? Положението в Иран трябва за нас да е повод за размисъл. За пореден път Украина стана жертва на събития, които бяха предвидими. Но колко ентусиазирана трябва да е подкрепата ни за иранските граждани, които поставят под въпрос действията на режима и на въоръжените сили в страната. Вероятно може частично свалянето на самолета да бъде обяснено с човешка грешка, но тази човешка грешка е трябвало да бъде предвидена и предотвратена. Някои други действия обаче нито са неволни, нито могат да бъдат оправдани. Когато сме свидетели на агресия, то ще трябва ясно да посочим извършителя, особено когато за пореден път той е наш съюзник. Агресорът също трябва да допринесе за деескалацията. Не само нези, които биха били изкушени да предприемат ответен удар. Господин Мариани. Иракиен, renversé en 2003. Благодаря. Нямам никакви симпатии към иракския режим, свален през 2003, нито към сегашния ирански режим. Но а, Съединените щати а, с помощта на много европейски държави отключиха изключително тежка ситуация през 2003 година и това доведе до голямо разрушение. А, днес споразумението с Иран се отрича от Съединените щати без никакви доказателства, че е нарушено, а Европа още веднъж се оказва неспособна да води самостоятелна политика. Как да се спазва споразумението от Виена, когато все още има санкции, които гнетят и страната и нейното население? Нуждаем се от истинска система, която да позволи на Европа да търгува с тези страни и да заобиколи санкциите. Необходимо е също изтегляне от територията на иракския народ. Ние инсталирахме анархия в региона. Днес плащаме цената за това. Благодаря. Сега господин Захрадил за една минута. Видиме иранце протестуват благодаря. Иранския народ се надига срещу диктатурата. Имаше подобни протести в миналото срещу шаха на тази страна. Щатите се опитват да наложат регионална хегемония – Генерал Сулеймани е, бе лицето на амбициите на страната да завладее региона. Ние следва да бъдем по-категорично настроени срещу тази страна. Господин Барена Арса. Благодаря, госпожо председател. Политическото убийство на генерал Сулеймани от страна на САЩ доведе до нарастващо насилие и ескалация в региона. Бихме могли да окачествим ситуацията като студена война. Води се война между подставени страни в региона. Сега трябва да подпомогнем процеса на диалог, да предоставим и хуманитарна помощ на региона. Не бива повече да залагаме на санкциите и на ембаргото. Тези наши действия навредиха на по-уязвимите в региона. Много е важно САЩ да изтеглят изцяло военния си контингент от Ирак. Това би било едно адекватно действие, знак за зачитане на демокрацията. Трябва да осъдим също така убийството на генерал Сулеймани, участието на чужди сили, манипулацията от тяхна страна в региона. Трябва да се сложи край на всичко това. Всякакви намеси от страна на САЩ или на Европейския съюз трябва да бъдат преустановени. Синя карта за вас. Ще отговорите ли на въпроса? Госпожа Бенджомея Бенджомея, имате думата за въпрос. Благодаря, госпожо председател. Господин Барена бе осъден за участието си в дейността на ЕТА – ЕТА е организация, която носи отговорност за над 800 убийства в Испания. Все още не са разкрити и над 300 други престъпления, в които е била замесена ета. Колега, осъждате ли тероризма? Осъждате ли насилието, в това число и насилието, употребявано от ета? Питам ви тук пред колегите в пленарната зала. Осъждате ли терористичните актове и насилието от страна на ета и други терористични организации? Господин Барена, имате думата за 30 секунди. Госпожо Бахомея, изслушах ви Нищо не се е променило в страната на баските през изминалите години. Ета вече не съществува. Там не сме свидетели на политически мотивирани актове на насилие. Сложи се край на цикъла на насилие от миналото. Мнозина бяха онези, които бяха хвърлени в затвор за участието си в подобни актове бе постигнато помирение, но вие като че ли живеете на друга планета. Мирният процес в страната на баските се овенча с успех, внесе своя принос за обществото там. Господин Синчич, благодаря. Последните събития в Иран и в Ирак показват колко арогантна е политиката на Съединените Американски щати. Арогантност бе да се убие един генерал в трета страна. Именно за това Американският конгрес прие резолюцията за изтегляне на военния контингент. Арогантност е да не се търси отговорност на Америка. Арогантност е генерал Помпео да твърди лъжи които само няколко дни по-късно биват опровергани. Това се прави, за да не се стигне до дебат в Конгреса. На американците не може да се вярва. Нека да си спомним за оръжията за масово унищожение.